10% са завършилите такива университетски специалности. Със сигурност има и достатъчно проучвания, които показват, че в компаниите, финансовия сектор, банките, често в управителните съвети има балансирано представене и там, където го има, се взимат и по-балансирани решения. Освен това, ние научихме уроците си от финансовата криза. Стана ясно, че мъжете са по-склонни да предприемат необоснован риск и прибързани решения. Не го казвам аз, това показват фактите, както и събраните данни на много от институциите. Така че това обяснява необходимостта от баланс на половете при вземането на решения. Струва ми се, че би било много добре да работим заедно в бъдеще по самите процедури, които да гарантират добро представяне на жените чрез справедлива конкуренция. Това е нещо, което вече съм включила в директивата за участието на жените в управителните съвети. Там се казва, че са важни квалификациите, опита, професионалните възможности за справяне с позицията, но също така и да се даде предимство, приоритет на тези, чието пол не е достатъчно добре представен. Разбира се, в някои случаи може и мъжете да станат приоритетни – ние не определяме кой е този пол, просто искаме по-справедливи процедури. Аз за пета година вече като комисар отговарям за баланса между половете. Чувала съм какви ли не митове и лъжи. Днес също чух, че ние сме различни от някой тук. Разбира се, че сме различни. И точно за това е необходимо да има баланс в представенето ни. Трябва да има баланс между хората. Аз съм от тоталитарна страна и когато чуя насилствено равенство, това ме плаши, защото нашият режим беше такъв. Но в никакъв случай не мога да приема, че ние имаме подобен проблем. Вторият мит квотата съгласно директивата за участието на жените в управителните съвети. Някои от вас я обсъдиха и във връзка с финансовите институции. Боят се определени депутати, че определена жена може да измести някой много добре подготвен мъж. Това просто не е вярно. Аз настоявам да има справедлива конкуренция, за да се опазим от е, склонността да се предприема твърде голям риск. Мисля, че нямаше да имаме криза, ако не говорихме за фирма Lehman Brothers, и Lehman Sisters. Преди няколко минути Видях, че в залата влязоха много млади хора. Аз често разговарям с младите хора, с младите стъжанти. Всъщност, виждам, че те не говорят за дискриминация. Те са готови да се борят за своя напредък и ние трябва да им помагаме. Да им даваме достатъчно увереност – за да могат да се кандидатират и за много важни и отговорни позиции. Именно по този начин ще има добро представяне и на двата пола. Наистина господин Соснерц днес каза ужасяващи неща. Аз изобщо не съм съгласна с него. Вчера обаче говорихме за аквакултурите, опазването на рибите и животните и вчера също така чух, че рибите нямат нужда от това да бъдат опазвани от нас, защото те нито плащат данъци, нито са гласоподаватели. Не съм очудена следователно от това, което чух днес. Благодаря. Благодаря. А сега в заключение от името на съвета госпожа Чия. Уважаеми депутати, дами и господа, в заключение искам да ви уверя още веднъж, че що се отнася до назначенията в финансови органи, съветът абсолютно е ангажиран да работи за равнопоставеност на половете и то в пълно съответствие с закона. Надявам се, че успях да очертая ролята на съвета в тези процеси и ви благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Чиоти. Получих пет проекто резолюции. С това приключваме дебата. Гласуването ще се състои в четвъртък. А сега ще направим кратка почивка.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 Господин министр-председател, благодаря ви за присъствието. Господин председател на Европейската комисия, уважаеми приятели, много важно е за нас да проведем този дебат с министър-председателя на Словашката република за бъдещето на Европа, господин Пелегрини. Словакия е в сърцето на Европа. След позицията на Европейската комисия, на Френската република, бих искал да зная позицията на всяка държава членка в Европейския съюз. Това е отворен дебат. Както вие знаете, за бъдещето за нас е важно да укрепим позицията на Европейския парламент. По съдържанието – Мога да кажа, че миграцията е много важна, важен въпрос. Европейския парламент одобри реформата на Дъблинския регламент. Ние очакваме решението на Европейския съвет. В същото време обаче искаме да работим и да инвестираме повече съси в Африка. Това е нещо изключително важно по отношение на социалната политика. Ние се борим против младежката безработица. Искаме инвестиции в реалната економика, но в същото време трябва да работим и против промените в климата. Това е също един, една много важна задача за Европейския парламент. Бъдещето на Европейския съюз по време в, в този тежък момент – е много важно. Днес ще гласуваме за документа за Китай, политиката по отношение на Китай. Това е много важна точка в нашия дневен ред, а също други важни точки са европейските избори, Брексита. Вчера госпожа Мей беше тук. Така че и в този климат за нас е важно да знаем словашката позиция. Добре дошли, господин министър председател имате думата. Ви прего di регистрарви пер eh, il Catch the Eye. Моля, колеги, запишете се за спонтанните изказвания. Ако искате, използвайте за тази цел електронната система. Господин председател, господин заместник председател, е, господин председател на комисията, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Благодаря ви за възможността да участвам в този дебат за бъдещето на Европа. За мен е чест и привилегия да съм днес тук сред вас защото тази, този демократичен парламент представлява всички европейски граждани. Човешката история има за задача да създаде по-добро и креативно бъдеще. Това е и в началото на Европейския съюз, създаден преди 60 години. Това е и причината за започването на демократичните промени преди 30 години в Чехословакия. Проектът за Европейския съюз доведе до мир в Европа, стабилност, свободност и благоденствие. Той ни донесе успех, даже и за малки страни като Словакия. Дами Апани. Уважаеми дами и господа, Словакия започна със своята роля за промени през 1989 година. Водещата идея беше технологичен прогрес и благоденствието за хората. С присъединяването си към Европейския съюз преди 15 години се върнахме към трансатлантическата и европейска система на ценности, там където винаги сме принадлежали. Последващата история на Словакия беше изключителен успех, но пътят не винаги беше лесен. Имаше моменти на трудни трансформации, на безработица, на криза, на преструктуриране в банковия сектор и в економиката. Ние създадохме демократични институции в демократичен контекст успяхме да се преборим с кризата и да постигнем успех, успех, който е успех за всички страни в контекста на модернизацията. Старите държави членки успяха да укрепят единния пазар. В момента Словакия е пълноправен член на Европейския съюз. Имаме висок економически растеж, имаме сравнително ниска безработица и сме член на еврозоната и като страна по-малко хора напускат страната, повече хора пристигат в нея. Ние станахме по-богати, по-свободни, но също така станахме и по-претенциозни по отношение на политическото представяне. Словакия, в Словакия има добре развито гражданско общество и свобода на медиите. Естествено, има моменти, има области, където трябва да направим повече, например в областта на образованието, в на областта на науката, на администрацията и в областта на борбата с корупцията. Историята на Словакия може да вдъхнови Европейския съюз като цяло. Ако има воля, то има път и за тяхното преодоляване, преодоляването на предизвикателствата. Един наш дипломат и основател на Чешката република през 18-та година каза, ако имаме воля и желание за успех, нищо не може да ни спре. След присъединяването към Европейския съюз следваме това мото, защото имаше много неща, които трябваше да се свършат. Също и в контекста на Шенген, също и в контекста на еврозоната. Ние вярваме в силата на европейската идея – Нашият нормален хабитат е Европейския съюз. Аз съм убеден, че нямаме друга альтернатива. По време на словашкото председателство на съвета ние доказахме това. Срещата на върха в Братислава изпрати ясен сигнал за единството на Съюза след шока на британския референдум. Вероятно не сме съвсем имунни срещу атаки на ценностите на Европейския съюз, като например атаки срещу журналисти, атаки срещу свободата на медиите. Това го видяхме в Словакия и това е доказателство за мъдростта и зрелостта на словашкото гражданско общество. И тук искам да напомня за словашкия журналист Кушнек и неговата партньорка. Та, това убийство разтърси словашкото общество, култура и политика. Ние следваме само една единствена цел. Искаме да намерим виновниците и да ги накажем. В този смисъл искам да се обърна към Европейския парламент и към групата за наблюдение на демокрацията. Благодаря за вашата работа. Благодаря и на Европол за разследванията. Има първоначални, изл... първоначални резултати. Има хора, които са обвинени. Те изчакват своя процес. Има трудности пред Словашката република. Но ние искаме да принадлежим към единството от нациите и сме готови да поемем отговорността си за общия интеграционен проект. Ние искаме да участваме в изграждането на общото ни бъдеще. В Словакия предстоят избори и съм сигурен, че на тези избори словашките граждани ще докажат зрелост и ще изберат проевропеец. Искам да кажа също така, че партията, която аз представлявам, няма по-добър проевропейски кандидат от марушевчович заместник-председател на комисията. Това е сигнал за това, че представля, представляваме нашите ценности навън и навътре. Успеха на Словакия се определя до известна степен и откъде произхождаме. Централна Европа е естествената среда на Словакия поради нашата история, география и култура края на кращата регионалното политическо сътрудничество е в основата на успеха на Европейския съюз. Сътрудничество между Франция и Германия, Ваймер, Бенелюкс, Балтийските страни, Вишеградската група. Всичко това носи нови инициативи и идеи и подсилва нашия съюз. В момента Словакия е председател на Вишеградската група. Нашата цел е да формулираме положителни цели за засилване на Европейския съюз. Естествено, има разлики, е, може да бъдем и обект на критика, може да има неразбирателства, но в е, тези предизвикателни времена трябва да сме обединени и да решаваме споровете си посредством диалог. Европейският е, съюз е резултат на една много голяма визия и огромните усилия на няколко поколения. Ние сме просто задължени да, да защитим този съюз. Особено сега, когато в Европа и западните демокрации се развиват много нови тежнения. Ние сме заобиколени от предизвикателства от всички посоки. И в Европа, и извън, извън Европа. Виждаме и е, амбициите на Русия и Китай, които е, налагат силен и единен отговор от страна на ЕСА. Виждаме как климатичните промени имат въздействие върху нашия економически, политически и социален живот. Виждаме новата вълна на технологичната революция. Европа ще оцелее само ако е в предните редици на технологичния прогрес. А за да постигнем това, също трябва да се развиваме както се развива технологията. Освен това, има и много предизвикателства вътре в Европа. Големи социални различия, които разграждат социалната тъкан. Има и застаряване на обществото, регионални разлики, което не води до чувство за единност. Много хора считат, че, е, че са изоставени. И в такъв контекст съвсем не е изненадващо, че имиграцията от страни извън Европейския съюз причини и ново напрежение и конфликти. Забравихме как да говорим с нашите граждани за Европа, за демокрацията, за плановете ни и за бъдеще. И когато те не чуват отговори от нас, се обръщат към други. Липсата на комуникации може да стане е, почва за дезинформация и фалшиви новини един пример е референдума в Обединеното кралство в 2016. Изолационализма, протекционизма, национализма не са решение. Нашият отговор не следва да бъде да се разпокъсаме на малки национални държави с ограничени ресурси, а да търсим по-голяма единност на Европейския съюз като световен а, играч – Дами и господа, е, така както е, това, което направиха моите 17 колеги до сега, нека и аз да бъда смел и да представя моята визия за бъдеще. Визия за един привлекателен съюз, е, в който гражданите могат да имат доверие. Това е посланието от срещата в Братислава. Съюз, който е единен, проспериращ и сигурен. Съюз, който има своята роля на световно ниво. И съюз, който е честен към своите граждани и който се грижи за бъдещето. Но трябва да намерим и общия път за постигане на тези идеали. Затова въпросът е как да стигнем до тях. Първо, трябва да бъдем единни единност е, е основната дума, която чух от колегите си, когато се обръщаха към парламента. И те са напълно прави, защото ако не сме единни, ще е, бъдеме подложени на е, решенията взети от други. Не можем да постигнем успех за нашите идеали, ако не преодолеем и последните останки от разделението между изтока и запада. Трябва да се освободим от стереотипите. Тук нека да припомня думите на един словашки политик Милан Ходжа, който е бил министър-председател на Чехословакия 35-38 година. През 1942 той пише Европейската сигурност не може да бъде изграждана само на Запад. Тя има нужда и от Централна Европа. Общите демократични идеали и институции и на двете дават надежда за бъдещето. Отвъд разликите и географските граници е, стои нашият общ интерес. Имам, трябва да комуникираме, да се опитаме да разберем, е, да се разбираме едни други, да правим усилия в това отношение. Има много положителни примери за това как се преодоляват разлики. Примерно, директивата за командированите е, работници или е, работата по законодателството за храни с различно качество. От друга страна, огромен проблем, е, с който, който не успяваме да работим успешно по комуникационната му среда, е миграцията. Миграцията трябва да служи на, Евро... на интересите на Европа. Тя може да бъде управлявана, но не можем да запазим политическото единство без да има сближаване социално-економическо. и Тоест, трябва да има просперитет за всички. Трябва да смягчаваме отрицателните последици на глобализацията да се преборим с неплащането на данъци от страна на големите компании. Те трябва да плащат там, където е, създават печалба. Трябва да се преборим с неравнопоставеността в обществото, да се разпределя в благата по-ефективно ако се въведе един, най, най-низко заплащане в Европа, това ще е един начин да се постига социална солидарност. Ние също така работим за Европейския стълб за социални права. Той ще даде едно силно социално измерение на Европейския съюз. Ние сме и за това да има справедливост в мобилността на трудовата ръка, което ще даде възможност на гражданите да се възползват от единния пазар. Затова сме е, за създаването на Европейския орган по труда и предложихме той да се е, настани в нашата столица. Освен това, ние трябва да, бъде, да имаме своята роля на световно ниво. Европейския съюз трябва да има роля на световно ниво, защото има економическа мощ. Трябва да обединим силите си и да изградим и капацитет по отношение на отбрана. Затова подкрепяме инструмента за постоянно структурирано сътрудничество по сигурност и отбрана, така наречения инструмент ПЕСКО като да има и допълняемост между Европейския съюз и НАТО. Да бъдем играчи на световно ниво означава да си спазваме и дългосрочните е, ангажименти. Не искаме да бъдем клуб, който не допуска други до себе си. Искаме да влязат всички, които изпълняват е, критериите си, дори тези, които са ни напуснали в един момент. Това е нашия стратегически интерес. В противен случай някой друг ще се настани на празното място. Освен това, да сме активни на глобално ниво означава да имаме економическа мощ, силна валута и е, свободна и справедлива международна търговия. Ние трябва да бъдем водещи в това отношение. Трето, трябва да бъдем честни към нашите граждани. Не можем да им обещаваме живот, е, в който да няма проблеми, да няма трудности в работата, да няма предизвикателства. Нямам магическа пръчица, с която да решаваме всички проблеми. Но можем да представим на нашите граждани една визия за бъдещето и тази визия да бъде превърната в постижими дела. Трябва да накараме нашите граждани, младите хора да участват, да са ангажирани в процеса, не е да остава Европейския съюз един отдалечен, неясен Брюксел. Ние сме Европейския съюз. Трябва да се противопоставим на всички, които твърдят другото, друго. Не е начина да ги пренебрегваме или да им се присмиваме. Трябва да представим факти. Европейския съюз е сега една голяма и силна общност. Той ни дава и общо чувство за идентичност, но също така ние имаме и своята лична идентичност, която не следва да бъде отнемана. Нашето единство е единство на ценности в многообразието на национални, регионални и местни култури. И накрая, трябва да се грижим за бъдещето си. Скоро в кампанията за европейските избори, вие, европейските политически партии, ще имате възможност да представите ново реалистично виждане за нашия съюз. Дебата за Европейския съюз започва да става много оживен и интензивен на много нива политически, граждански, национални и регионални. Оценявам високо президента Макрон, който стимулира тези дискусии с неговата визия за бъдеще и съм съгласен с него. Не можем да оставаме в капана на статуквото и да се примиряваме. Трябва да подновим нашия съюз и ние, лидерите, сме тези, които трябва да намерят общия път и инструментите, в които гражданите могат да имат доверие. Защото имаме нужда от свобода, прогрес и закрила. Ние трябва да намерим начин да защитим четирите свободи, които са в сърцевината на европейската интеграция. Искаме общо европейски дебат за стратегията ни за средата на века. Европейският съюз ще трябва корено да промени Европа по посока на една економика с неутрални последици по отношение на климата. Трябва да работим и за бизнеса. Също така, като говорим за европейската економика, цифровизацията, автоматизацията са много важни. От една страна, съществува страхът, че роботите ще заменят хората и няма да има достатъчно работни места. От друга страна, страхът, че няма достатъчно квалифицирана работна ръка на този нов пазар – Необходими са ни хора с съответните умения, защото Германия, Южна Корея, Сингапур това са страните с най-голям брой роботи спрямо хора на трудовия пазар, но те имат и най-ниска безработица. В Словакия ние имаме над средното равнище автоматизирани работни места – не бива да се боим от технологичните промени, необходимо е просто да имаме едни отговорни и интелигентни политики. Би трябвало да разполагаме с такива инструменти, че при бъдещата МФР да си дадем сметка, че само 1% от заложения бюджет е свързан с тези области. Трябва да се мисли също така и за намаляванията, които бяха направени за Кохезионния фонд в тази многогодишна финансова рамка. Но именно кохезионната политика помага на по-бедните райони да се интегрират, особено в трудните времена. Споменах също така, че ние трябва да говорим за нашето бъдеще. Но как да говорим за бъдещата МФР, без да имаме ясна визия за самия Европейски съюз? Не мисля, че правилният подход е първо да видим от какъв бюджет имаме нужда, а после да решим какво ще плащаме от него. Трябва да направим обратното. А именно първо да си зададем въпроса къде се виждаме след 5, 10, 15 години, кои са нашите приоритети и едва след това да решим колко голям бюджет ни трябва с какви заложени приоритети. Това е подходът, който ми харесва много повече от сегашния. И когато говоря за новите технологии, трябва да заявя съвсем ясно, и тук нямам предвид Европейския парламент, говоря по-общо, ние в Европа не успяваме да догоним първенците в тази област. Винаги изоставаме. Говорим за цифрова революция, но не успяваме да осъществим революцията в нашата регулаторна рамка. Ние винаги изоставаме. И понякога прибягваме към регламенти, които регулират прекомерно. После се питаме защо не сме като САЩ, защо не сме като Азия. Все още, освен това, сме разделени, що се отнася до различния правен ред в 27-те или 8 държави членки. Така че Нека да помислим как ще регулираме. Това не е бъдещето при цифровата революция. Трябва ни рамка, която да е по-обща, но много гъвкава, за да може да се променя с бързината, която ни е необходима. Когато го казвам, имам предвид, че трябва да работим и с правителствата – защото те също трябва да мислят за това с коя версия на мисленето си работят, дали е едно, две, три или четири. Ние трябва да се борим и с фалшивите новини, с хиберзаплахите, с този вид пропаганда. Неотложна задача, защото тя засяга ежедневието на хората. Ние трябва да обясняваме че изборите са важни, че това е единствената възможност гласоподавателя да промени курса, че не бива да позволява друг да говори от негово име. И нека заключа с думите на един от основателите на Европейския съюз, Жан Моне, който е казал Хората приемат промяната само когато видят необходимост от това, а разпознават необходимостта единствено когато дойде кризата – затова и трябва да сме смели, решителни, да предприемем промените и да направим този съюз привлекателен за всички, да научим от грешките в миналото и да прегърнем бъдещето. Пак казвам, трябва ни визия, за да изградим един привлекателен Евросъюз, подкрепен и обичан от гражданите. Благодаря. Благодаря ви, господин министър-председател. Давам думата на Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия. Благодаря. Е. Нека да ви е, кажа една тайна. По причина на госпожа Мей почти не съм а, спал тази нощ, но а, се събудих с мисълта за Словакия и Братислава. Защото с нощи в разговорите с госпожа Мей си мислех и за срещата на върха в Братислава през септември. Е, три месеца след като Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз. Словашкото правителство е, за първ път в историята на Европейския съюз е, проведе е, среща на 27 члена на Европейския съюз, защото тогава вече се взе решението за Брексит и ние трябваше да се съберем да решаваме бъдещето на Европейския съюз. Там се изготви и така наречената пътна карта от Братислава. Няколко дни след като се проведе дебати тук в парламента за първи е, път е, председат... Е, държавните ръководители на 27-те страни приветстваха е, и е, казаното на срещата на върха в Братислава. Защото тогава с смелост, с решителност пристъпихме към едно европейско бъдеще, което тогава ни предсказваха, че никога няма да имаме след решението на Обединеното кралство. Тогава започнахме и да разговаряме с правителството на Обединеното кралство за последиците от Брексит и е, вчера, т.е. нощи, казах, че е, сега се дава втори шанс, но трети няма да има. Затова се надявам, че членовете на парламента в Обединеното кралство ще одобрят предложението, което е общо на Европейския съюз и Обединеното кралство и ще успеем да постигнем съгласие. Искам да ви благодаря от името на комисията за цялата подкрепа, която ни оказва словашкото правителство особено усилията, когато се работи по директивата за командированите работници. Това беше много важна стъпка. Същото се отнася и за Европейския орган по труда. Разбира се, е, страните членки, които е, предлагат е, този орган да се настани в тяхната е, столица, съвсем не е малък. Много се радвам на вашите думи, че вие сте за социалния стълб в Европейския съюз. Колкото повече министър-председатели заявява това, но не само тук, но а и на ниво Европейски съвет, толкова повече шансове ще има това да се развива тази идея. Вие успяхте да поставите основите на този стил, стълб, когато се е, развиваше тази идея. Освен това, Непрекъснато трябва да подчертаваме и необходимостта в Европа да се въведе минимално заплащане. Не го правим от първ път. За първи път от дълги години говорим за това и се надяваме, че ще успеем да направим това, така, че в, навсякъде в Европейския съюз да има един минимален доход. Говорихте и за бъдещата многогодишна финансова рамка и че трябва първо да се споразумеем за политиките и след това за начина те да бъдат финансирани. Абсолютно точно това прави комисията. Абсолютно точно. В съответствие с вашите желания. Освен това, казвате, че не трябва да се пренебрегва необходимостта да се опазва политиката на сближаване, кохезионната политика. Аз лично съм е, запален поддръжник на тази политика. И за да можем е, да я поддържаме, беше необходимо да работим и за политики за иновации, за модернизиране, за цифровизация, за отбрана всичко това постигнахме и ако не бяхме преразгледали кохезионната политика, която остава основен елемент от общата политика, нямаше да можем да се справим с бюджета. Е, той ще да остане на 81% на, от е, необходимото. В момента държавите направиха необходимия избор, така както и вие го направихте. Словакия е председател на Вишеградската група в момента и се надявам, че ще се възползвате от възможността да се приключи този напълно излишен дебат за Европа от центъра е, и източна Европа и в Западна Европа. Европа трябва да диша с двата си дроба. И е, независимо къде точно се намират те. Всички можем да направим своя принос. И Европейския парламент, има някои е, правителства, които са отговорни за това разделение и се надявам, че вие ще се възползвате от представи... председателството на Вишеградската група, за да преодолеете този момент. Словакия, както и други е, а, млади а, е, страни от а, изтоха, те за нас не са а, неутрални. А, ние знаем за прашката пролет, но сега можем да говорим и за братиславска пролет. Тази страна отделя особено внимание на надеждите, на опита и Надявам се, че словаците не смятат, че останалата част от Европа не ги обича. Това не е така. Европа е част от Европейския... Э, Словакия е част от Европейския съюз. Има много факти е, от войната, които не са известни. Правителството в е, изгнание на вашата страна – всъщност е било участник в така едни идеи и проекти, които са с началото на Обединената Европа, Обединена Европа. И там е, има някои фрази, които много ме вълнуват. А именно, че е, се надяват, че в един момент и източна Европа ще може да се включи в изграждането на цяла Европа. За съжаление, събитията до известна възможност ви възпрепятстваха, но сега ние имаме задължение да продължим с, с, с изграждането на Европа. Мерси, Жан Клод. Благодаря, Жан Клод. Сега преминаваме към изказванията на политическите групи. Първо започваме с господин Консалес Понс от името на НП. Благодаря, господин Юнкер. Благодаря и на вас, господин министър-председател на Словашката република, за това, че изказахте своите възгледи за Европа. Като представител на НП е, искам да предам благодарността на колегите е, за е, вашия тон и вашите предложения. Споменахме и журналиста Ян Хусък, защото свободата на пресата е нещо много важно и когато един журналист бива убит, това е посегателство срещу всички демокрации. В Малта също никой не пое отговорността за убийството на журналистката, колкото и да е ужасяваща. В Словакия, въпреки изказванията на господин Фико, също не видяхме голям напредък. Така и не стигаме до края на разследването. Защо? Какво пречи? Още нещо. Много ни притеснява риториката на някои членове на вашата коалиция на кандидата за президент, защото те използват езика на омразата срещу медиите. Какво мислите вие? Наистина ли се борите енергично с езика на омразата? Господин министър-председател, Европа наближава трудни времена. Не знаем докъде ще ни доведе Брекзит. Трансатлантическия алианс непрекъснато се постава под въпрос. Руското правителство иска да ни отслаби, да ни раздели. Има и миграционна безпредседентна криза в световен мащаб. Европейските държави не могат да се справят сами. Именно за това ни трябва някакво по-голямо формирование. Но вашето правителство често се изказва точно за обратното. Вие казахте едно и често казвате едно тук, а след това правителството ви прави обратното. И затова се питам, коя е истинската ви позиция, която заявявате тук или която се представя от действията на вашето правителство – вие държите ли на продължаването на членството на вашата държава, например в НАТО? Това са въпроси, които ни вълнуват, защото има със сигурност противоречие. Ние в групата на НП ясно сме казали, че Европа трябва да се изгражда с конкретни действия, да разчита на гражданите, а не на елитите в вашата страна обаче селското стопанство се управлява най-зле, ако сравняваме с целия Европейски съюз. Не можем да определяме националната си политика непрекъснато в една конфронтация с Брюксел. Този европопулизъм е толкова опасен, колкото и национал-социализма. За това трябва да внимаваме, господин министр-председател. Това, което се случва по света, също е свързано с борбата на Европа. Това, което се случва в Венецуела, например. Вашето правителство обаче не призна временния президент на Венецуела Гуайдо и с това поставихте Словакия в орбитата на Русия, Иран – и подобни държави. Колко време ще трябва на господин Пелегрини, за да застане на страната на венецуелския народ, който няма храна и лекарства? Необходимо е наистина да се помогне. Всички да сме заедно, за да възстановим идеализма, доверието, контакта с гражданите. Явно не се справяме добре, след като все повече граждани виждаме, че се насочват към антиевропейски и екстремистски движения. Наистина, национал-популизма е сега най-голямата заплаха за европейската мечта. Това е най-страшното, защото нищо не е по-уронващо от това явление. Следователно, ние трябва да се замислим, защото и тук в Европейския парламент има достатъчно национал-популисти. Както каза и председателят Юнкер, трябва да направим това, което е в нашите възможности, а вашата отговорност е много важна. Много ми се искаше да ни напомните също така, че ние не бива да одобряваме кандидат, който не е бил кандидат при европейските избори. Това като говорим за съвета. На 26 май предстои да се отвори нова глава в европейската история. Надявам се тук да се включат всички гласове, и по-силните, и по-слабите, да работим заедно, защото величието на Европа е в нейната сплотеност. От името на социалистите, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин министър-председател. Беше много вдъхновяващо за мен да ви слушам, да слушам вашата визия за Европа и ролята на Словакия. Словакия е в центъра на Европа и, е, на, и е, беше разделена на, точно на разделната линия между изтока и запада след обединението на нашия континент, Словакия се разви много бързо нагоре. Словакия се разви много економически. Словакия беше първата критерия от региона, която изпълни критериите за влизане в еврозоната. Това са много положителни развития и страната се намира в, е, на пътя да стане важен фактор в Европа. Това доказахте и по време на вашето председателство, но там, където има много светлина, има и много сянка. Молците се привличат от светлината. Е, тук имам предвид механизми за корупция и мафиотски структури които простират своите пръсти към европейските фондове. Журналистът Ян Кушек и неговата партньорка платиха висока цена. Във вашата страна тяхната смърт доведе до политически последици има група, която се занимава именно с тези въпроси. В следващата пленарна сесия ще гласуваме по документите на тази група. Знаем, че разследванията не са приключили, но е положително сътрудничеството с Европол. Европол дава истинска европейска добавена стойност. Въпреки това има съмнения за последствията за независимостта на съдебната система и свободата на пресата във вашата страна. Ние много настояваме да не се отказвате от вашия натиск, да подкрепите правовата държава и да създадете един механизъм, който независимо от трагичните събития може да предприеме правилна оценка на събитията. Господин министър-председател, ние не се намесваме в процесите на вашата страна. Правовата държава е в услуга на усещането и желанието на хората за справедливост. Ние в Европа трябва да стъпим на обща представа за съдебност. Председателят Юнкър говори в този смисъл за двата дроба на Европа. Затова е необходимо да бъдем критични и към ролята на западните страни. Тук е също има проблеми. Често се говори за ниските заплати в източна Европа, но това не е устойчиво нито за изтока, нито за запада. Печалбите, които се правят, се генерират са краткосрочни. Същото се отнася и за изтичането на мозъка. Чрез създаването на органа по заетост нещата могат да се регулират. Ние ви подкрепяме при тези усилия. Ако не използваме възможността, която ни се дава сега, сега да помислим за минималната заплата и минималното социално осигуряване ще изпуснем много важна възможност. На следващо място, не бива да отлагаме мерките за борбата с, при промяната на климата, защото това ни за, засяга всички, както Запада, така и Изтока. Трябва да покажем на хората, че заставаме зад социалната справедливост. Не става дума тук само за национален суверенитет. Имаме нужда от една ориентирана към бъдещето търговия. Изтока и Запада могат да се сплотят само когато се търсят общи решения. Социално осигуряване, минимални заплати, осигуряване на заетост и справедливост в цифровия сектор – Една социална Европа е най-доброто, най-добрата спойка на нашия, за нашия кон, континент. Тя ще успокои духовете. Вие много сте направили, господин министър-председател на Словашката република, но съм сигурен, че може да дадете и още по-голям принос в тази насока. Благодаря ви. Благодаря от името на консерваторите, господин Желяцка. Благодаря, господин председател, господин министър-председател, колеги. Точно преди 20 години отбелязахме първото разширяване на НАТО след студената война и Словакия обаче не беше част от първата вълна присъединили се. После ние намерихме своите ценности в НАТО и в Европейския съюз. За съжаление обаче сега тези ценности се поставят под въпрос не само от екстремистите, но и от някои управляващи коалиции. Защото много безотговорно се флиртува с Русия, което не е в интересите на Словакия. Трябва да бъдем последователни, трябва да бъдем ясни на това, в това, което казваме на обществото. Не можем да лъжим, не можем да всяваме страх, не можем да си се заиграваме с популизма. Много е опасно това, защото може да излезе извън контрол и да се превърне в разрушителна